Както разбирате, ще започнем дискусия с декларация на заместник председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на